Good morning, dear colleagues. Let me start. Добро утро, колеги. Нека започнем заседанието. Не може нашият председател да присъства днес. Така че ще започнем с мен. Ако нямате възражение към дневния ред, то е прият. Нямаме харватски, датски, малтийски галски днес като превод. В 10 и половина днес ще гласуваме, така че моля, носете си картите. Първата точка от дневния ред, точка трета, това е всъщност едно от предложенията за завършване на рамката на защитата на данните в Европейския съюз. Става дума за обработването на лични данни от институциите, органите и службите на съюза. Ще започнем с представенето на оценката на въздействието, което бе изискано от комисията Либе. Комисията не искаше, Европейската комисия не искаше да има такова, такава оценка. Госпожа Рюнагъл е сред нас с нейната колежка. Те двете са направили оценката. Те ще представят изводите. Имате думата за 10 минути. След това ще дам думата на докладчиците и докладчиците в сянка. И така най-напред ще чуем оценката на въздействието. Oui, bonjour. Bonjour, donc nous... Добър ден. Ние сме Мари Брюнажел и Луис Фовел и представяме адвокатска кантора Дюмел. Европейският парламент ни възложи да излеземе със становище относно въздействието на правилата, свързани с управлението и отговорността относно управлението на личните данни. Преди две години извършихме оценка на регламент 45-2001 в, е, относно защитата на личните данни в европейските институции. Целта беше да се установи начина по който функционира регламента, неговата ефективност и ефикасност. Тъй като въпросът, въпросът беше да видиме по какъв начин се извършва защитата на личните данни в европейските институции разполагате с е, проекто доклада. Относно а, е, самата система, нейното съдържание и следствие на интервюта, извършени с администратори на данни и заинтересованите страни. Спряхме се на три теми анализ на последиците от управлението и отговорността, израж, цифровото изражение на, на тези последици и рисковете, проистичащи от децентрализираното управление на данни. Аз ще отставя колегата, която ще ви представи последиците, така както се бяха изразени в нашия анализ. Първо извършихме правен анализ на новият модел на управление и и последиците му върху Европейският съюз и европейските институции. Проведахме интервюта и установихме три модела. Първо, увеличаване обема на работа на отговорните лица, на администраторите на данни и спад на ефективността на работата. Допълнителният обем работа проистича от допълнителните задачи, които са възложени на длъжностите лица по силата на защитата по, на данните по by design и by default. Принцип за отчетност изисква от длъжностните лица да извършват много повече административна работа, за да може да има съпоставимост на данните и допълнителни задачи, които в миналото са е, били от компетентността на отговорните лица за защита обема на работа се, увелич, се увеличава и от това, че те трябва да контролират съответ, съответствието, а, трябва да извършват одити и също така да предоставят допълнителни консултативни съвети и отчети. Също така, те, а, те трябва да поддържат регистрите, в които се описват начина по който се обработват данните. Колкото до спада на еф, ефективност, а, тя проистича от липсата на опит на администраторите – длъжностите лица за защита на данните, които не получават вече допълнителни уведомявания, не участват в изработването на проектите. И ако те се занимават с регистриране на е, методите на обработване на данни, то това ще доведе до преповтаряне на някои задачи, Необходимо е да се подчертае, че увеличаването обема на работата на двете категории администратори не проистича само от промяната в модела, но и също от е, по-големият обем на лични данни, които трябва да се обработват. За, за, за това а, е, трябва да се изработи нов е, модел за намиране на по-добра защита на личните данни. Обема на работа се увеличава в а, така наречения преходен период, който не е официално залегнал като срок, но който най-вероятно ще е, бъде от една или две години, т.е. това е срока, който е необходим на администраторите за набиране на опит и а, придобиване на навици за работа с новите инструменти и методи за да може наистина тяхната работа да бъде ефективна. След, премина... след изтичане на този е, преходен период, вероятно последиците ще бъдат е, доста по-ограничени. Необходимо е също така е, да се разгранича и ролята и отговорността на съответните заинтересовани страни. От една страна е, регистъра може да бъде воден от е, длъжностните лица, докато администраторите на данни ще, от, ще отговарят за отчитане на различните а, компоненти на регистъра. Като цяло можем да кажем, че в, в, в първият преходен период обема на работа и на, отговорност, на отговорностите ще бъде много по-голям и ще спадне в, в последствия. Колкото до в момента Обработването на данни в европейските институции се извършва от 1400 души, от които 80% са администратори на данни. има и допълнително по едно длъжностно лице в различните институции и агенции, както и а, помощници за обработката на данни, които работят в различните комисии, служби за външна дейност и други органи. Общата Общият размер на разходите за обработката на тези данни е 28 милиона, без да се включват разходите за обучение на длъжностните лица. като сумата се разпределя една трета, една трета, една трета между администраторите, длъжностните лица и техните е, помощници. Е, Длъжностите лица извършват 40 до 50%, ще извършват 40 до 50% допълнителна работа в следствие на прилагането на новия модел, докато за на администраторите ще е необходимо 20 до 30% допълнително време за извършване на работата, която ще трябва да извършат. голяма част от длъжностните лица са, вече работят на пълно работно време, т.е. увеличаването с 40 до 50% на обема на работа ще доведе до необходимостта да се наемат допълнителни лица, колкото до техните помощници, които са не са на пълен работен ден. Увеличаването на обема на работа с 10 до 20%, няма да има последици, тъй като повечето от тях работят по тези задачи не повече, за сега не повече от един ден седмично, т.е. увеличаването на обема на работа няма да има преки последици, както и няма да има и финансово изражение в преходният период. Разбира се, необходимо е време за приспособяване към новите модели. Има и други фактори, които, които няма да излагаме в подробност тук. Също така разгледахме риска от непоследователни процеси при обработката на данни следствие на въвеждане на нов модел за децентрализирана обработка. Е, според е, регламента ще има няколко отговорни лица в е, различните органи, като обаче същевременно се е, предоставя много повече автономност на отделните лица. Това може да доведе до известни затруднения относно достъпа до е, личните данни и до е, известни затруднения за предоставяне на съответните консултативни консултации и съвети. Има различни фактори, които биха могли да ограничат отрицателните последици от прилагането на новия модел. Намаляването на административното бреме на длъжностните е, лица ще позволи да разполагат с повече време за предоставяне на, на съвети, извършване на консултации и централизирането на на, на, на, на модела и на задачите на лицето, което е натоварено с защитата на данни, би довело до положителни резултати и намаляване на обема на работа. А колкото до е, лицата, които извършват контрол и имат възможност да налагат санкции, то те биха могли да извършват е, предварителни одити, което ще доведе до е, по-ефективна работа и създаване на модели позволяващи задачите да се е, разпределят по-добре и по, по целесообразен и последователен начин. Благодаря ви. Госпожа Ернсти. Благодаря. Благодаря и за уточненията. Мисля, че е много полезно че имахме изработено това, тази оценка на въздействието. Беше необходимо да се направи тази оценка, за да се покаже, че този нов модел е необходим и ще може да функционира на нивото, което ние желаем. Е, ясно е да се види е, кой какво трябва да прави и колко ще струват е, всичките процедури. Ясно е, че ще има разходи, ще има инвестиции в работа. Но ние имаме високи изисквания към опазването на данните. <clears throat> така че Готови сме да поемем тази отговорност, тези тежести. Благодаря ви. Благодаря за тази оценка. Искам да благодаря освен това на всички докладчици в Сянка за, тяхната, за тяхното сътрудничество. Работата не беше лесна. Искам да добавя, че особено е, сътрудниците на нашите е, на политическите групи бяха много конструктивни. Зная, че сътрудниците работят и по други въпроси, е, работят по технически досиета и знае, че тяхната работа не е лесна, така че благодаря им за подкрепата. Сега, що се отнася до компромисите, председателката. Ние ще говорим след малко за измененията. Нека сега говорим главно за оценката на въздействието и след това ще говорим за измененията. Въпросът е сега дали някой иска да каже нещо за оценката. Да, казва докладчицата, аз имам въпрос такъв случай за разходите. Как вие оценявате и какви ще са разходите за тази инициатива. Добре, следващият колега. Към комисията въпрос. Вие споменахте, че ще се увеличи работата. Моят въпрос е, какво ще направи комисията или кой какво може да направи, за да предостави обучение на тези, които ще обработват данните. Мисля, че има голяма пропаст между е, хората, които са на лице и техните изискваните умения. Добре, Колегите дали имат други въпроси? Не. Тогава давам думата на авторите на оценката. И колкото до разходите, преди две години определихме кои са лицата, които работят по данните и каква а, каква работа извършват по данните, независимо дали става дума за защита или обработка. И тогава стигнахме до сумата 28 милиона, предназначени за защита на данни или горе-долу 1500 души, които работят в тази област. Цената за 134 000 евро брутна сума е, е, са разходите за всяко отделно лице. А, като Направихме списък на допълнителните дейности, които ще трябва да се извършат. Стигнахме до заключението, че обема на работа ще се увеличи с 40 до 50% за администраторите на данни и 20 до 30% за длъжностните лица по защитата на данни. Значи ще са необходими 2 или 3 милиона допълнително за длъжностните лица по защитата на данни. Петстотин 500 хиляди до 1 милион за техните помощници и до 1 милион, вероятно, за администраторите на данни. Както казахме, администраторите на данни ще трябва да работят, може би, няколко часа а, допълнително а, на месец, т.е. като това време се разпредели върху работното време, последиците са много по-ограничени. Но за големите агенции, като е Юза, Тук обема на работа ще бъде много по голяма Администраторите на данни работят на пълно работно време и тук разходите ще бъдат много по-високи. Uh, Благодаря на вас двете. Естествено трябва да обсъдим доклада. Благодаря ви. Благодаря за презентацията и за вашата работа. Давам думата сега отново на госпожа Ернст. И сега може да продължим с дискусия за посветена на измененията. Да, благодаря ви, казва госпожа Ернст. Мисля, че всички политически групи са единни, че имаме нужда от хармонизация сред институциите и органите на Европейския съюз по отношение на опазването на данни. Това е така. Освен това, единни сме по идеята за това, че трябва да покрием агенциите, мисиите. Имаме добри предложения в тази насока – Сега е координиран контрол, координиран надзор, това е също добра идея, но трябва да чуем становището на политическите групи. Ние имаме нашите предложения. Сега за компромисите. Компромисите мисля, че са разумни. Сега член 9. Работим върху него. Имаме насоки за него. Вътрешните правила вътрешните правила и тук искаме да изчакаме какво, да видим какво иска съвета и да говорим, да преговаряме по, по този въпрос с съвета. Това е съвсем накратко от моя страна. Благодаря, госпожо Ернст. Госпожо Лоресен, вие искате ли думата? Не. Добре. Госпожа Мина. Съвсем накратко. Благодаря, Корнелия, за отворения дебат и за сътрудничеството през миналите седмици. Тази реформа е много необходима. Нашата група е доволна от проекто доклада. Ние направихме някои изменения за укрепване на предложенията на комисията. Европейските институции трябва да са амбициозни, когато формулират стандарти за опазване на данните и освен това тези стандарти естествено трябва да бъдат приложени. Сега някои аспекти. Подкрепям предложението на зелените, на социалистите и демократите за хармонизация между всички институции. Ние разбираме, че трябва да има разлика между административни и оперативни данни, но всичко това трябва да бъде заложено в една обща законодателна рамка. Режимите не бива да осложняват системата и да водят до правна несигурност. В заключение, Очаквам с интерес бъдещата заключителна дискусия и се надявам да изработим една обща силна позиция. Благодаря. Господин Албрехт, аз също благодаря на докладчика, на докладчицата. Благодаря за това, че е, положи много усилия за постигане на компромиси. Мисля, че е хубаво, че успяхме да се споразумеем по повечето неща. Има един отворен въпрос, който според мен е важен. И е жалко, че не можахме да постигнем съгласие. Проблемът на настоящата рамка е, че няма ясна правно, ясно правно основание за обработка на данни от мисиите. А също така и правоприлагащите органи. Тук също има проблем. Проблемът е, че те следват различни правила. Различни правила въжат за агенциите и когато говорим за оперативна съвместимост и общи стандарти между 28-те държави членки, трябва също да вземем предвид и факта, че между агенциите съществуват различия в стандартите. Така че трябва да включим агенциите в този комплект правила. Аргументът ми е, че има недостиг от легитимност при някои дейности. И това ще се промени. Ако въвлечем, ако покрием с този законодателен акт и агенциите. Ние Направихме много, сега да видим какво ще каже съвета. И така, други колеги? Не, добре, в такъв случай давам думата на комисията. Благодаря. Да отговоря на въпроса, който ни бе поставен. Искам да подчертая, че хората, които работят с данните, образуват една общност в институциите. Ние предлагаме на тях, за тях обучение. обучения. Ето на 12 октомври в Лондон ще има семинар, на който ще обясним съдържанието на реформата. Ние не смятаме, въпреки оценката, че работата ще нарасне много. Но ролята и съдържанието на работата ще се промени, ролята на операторите ще се промени. Сега по отношение на това, което бе казано, на опасенията, които бяха изразени от някои групи за обхвата. Ние си отбелязахме, че трябва да има разлика между оперативните и административните данни за органите и агенциите и, и отделните институции. Виждаме, отделни позиции, някои групи предпочитат определени правила, специални правила за някои видове данни и институции. Има гласове, които е, се изказват в посока на това, че трябва да се преодолее фрагментацията на правилата. Сега за вътрешните правила. Искам да подчертая деликатния въпрос тук. Деликатността се състои в това, че трябва да има определено ограничение за чувствителните въпроси, но Подчертаваме, че институциите не могат да постановяват ограничение на правата за обработване на лични данни, това могат държавите членки. Комисията може да приема законодателни актове, да дава предложения – но не и по този начин. До май 2018 година ще има преходен период. Подготовката на законодателните актове, които да вземат предвид ситуацията на всички отделни 57 органи, ще отнеме много време. В този контекст ние си отбелязваме позицията на съвета за тези вътрешни правила. Той предлага допълнителни клаузи, предпазни клаузи, които да са в унисон с Европейския съд и неговите разпоредби. Това е от моя страна. Благодаря. Благодаря. Не зная дали госпожа Кораца. А, госпожа Кораца иска да се изкаже последващия доклад. Добре. А, госпожа Ернст има думата отново. Съвсем накратко. По отношение на комисията. Да, да, тук става дума за хармониза... хармонизиране в широк смисъл, това за обхвата. На... Върху това работим. Надяваме се да дадем предложение в скоро време. Сега за вътрешните правила. Нашият подход е прагматичен и нека видим на къде ще тръгнат нещата, какво ще означават те за нас и после ще навлезем в подробности и ще работим по отделните параграфи. Сега за момента сме изключили вътрешните правила от нашата работа, но смятам, че ще работим по тях в бъдеще и то доста прагматично. Благодаря, казва председателката. Благодаря. Ще гласуваме на 12 октомври в комисията по този доклад. А сега преминаваме към второто предложение за защитата на данните, електронните комуникации и защитата на личния живот. Ще говорим за измененията. Давам думата на, докладчик, на докладчицата госпожа Стени. Е, Благодаря, скъпи колеги. Радвам се, че мога да заявя, че сме вече в накрайния етап на работа по този тъй важен въпрос. 12 октомври е крайният срок и ще бъде наистина крайната дата на работа по по този въпрос. Междувременно ще проведеме две заседания на докладчиците Чичанка в Страсбург във вторник и сряда. За да разгледаме въпросите свързани с информацията и субектите, които обработват данните. Другите проблеми вече бяха обсъдени. Все още има някои въпроси, които трябва да се доуточнат. Но като цяло смятам, че наистина в Страсбург ще постигнем окончателни решения. Благодаря на докладчиците в Сянка за работата по измененията, за предложенията първоначалният доклад или по-скоро предложението на комисията беше само по себе си задоволително, но наистина работихме, за да можем някакси да доуточним някои е, аспекти, да ги изясниме, за да може текста да бъде по-гъвкав, да отразява по-добре действителността. Над 140 срещи бяха проведени с заинтересовани лица, кръгли маси, интервюта, за да можем да разбереме всички аспекти на проблема, на проблемите, проистичащи от приемането на това законодателство. И за това благодаря много на всички наши помощници, асистентите и на всички от тези, които работиха с нас. Сега, по съдържанието на измененията. Има още няколко спорни въпроса. И по-специално относно обработката на метаданните. защото а, нашият подход е малко по-различен от този залегнал в общия регламент. при личните данни става предимно дума за поверителност, за неприкосновенност, но трябва много ясно да се уточни кога има, ще има възможност за обработване на данни, проистичащи от лични съобщения, от лична комуникация, просто да се намери баланс. Също така някои проблеми дискусии, които не са приключили, свързани с кукис, с бисквитките. И тук има някои аспекти, които трябва са, да се уточнат. Също така опитваме се подхода ни да бъде по-гъвкав относно възможността ползователите, потребителите да имат възможност за информиран избор и като същевременно данните им бъдат изцяло защитени. Това беше проблем, който бе повдигнат многократно с заинтересованите страни, тъй като той е ключов и за тях. И в измененията се опитахме да намерим онази редакция, която да отрази най-добре проблема. Също така чакаме сега да видим какви, какви ще бъдат резултатите от тристранните разговори и позицията на комисията. Е, един проблем ме засяга по-специално. Проблема свързан с децата – мисля, че наистина в тази област трябва да направим всичко възможно. Но същевременно нашата правна служба и правните е, съветници не намериха начина по който това да бъде отразено в законодателството. Така че комисията би трябвало да предприеме стъпки за специално законодателство, насочено към защита на децата. Смятам, че това може да бъде един следващ етап в защитата на поверителността, личните данни, като аспектите и е, различните правила бъдат насочени специално към децата и още веднъж а, трябва да кажа, че работихме така много под напрежение, имахме така имаше упражнен натиск над нас от потребителите, от всички заинтересовани страни, защото всеки е, искаше да насочи вниманието към своята област, е, е, за да може наистина данните да бъдат защитени, като същевременно не се създават е, прегради, бариери и препятствия пред е, търговията. Така че благодаря на всички за свършената работа. Uh, Сега да чуем докладчиците в сянка. Okay, thank you very much. Благодаря ви. First of all, I, I want to thank най-напред бих искал да благодаря на Марио Лауристин за работата и, и за сътрудничеството. Благодаря и за съвместната ни работа по време на кръглата маса. По този начин по-добре разбрахме досието. На следващо място бих искал да подчертая, че това е изключително трудно досие. Много проблеми възникнаха, много спорни моменти имаше съвсем не беше лесно да се стигне до балансирано решение. Мисля, че някои неясноти проистичаха от това, че предстои пълното прилагане на регламента. Ние не знаем как точно работи регламента. И аз лично си мисля, че ще, ще да бъде по-добре първо да приложим регламента, след това да работим по ам, а, неприкосновеността на личния живот. Трябва да намерим много по-добро решение от това, което ни предлага комисията. От моя гледна точка а, мисля, че е добре да се насочи нашето внимание към тези спорни моменти, така че очаквам срещата на докладчиците в Сянка през следващата седмица. Важно е да имаме регламент за e-privacy и да предвиди възможност за по-нататъчно обработване. Разбирам, че има много проблеми относно законния интерес, но по-нататъчното обработване е важно. Трябва да разберем, че понякога в някои случаи ще е много важно да е предвидена подобна възможност за по-нататъчна обработка на данните – например, метаданните, защото това е изключително а, полезно за потребителите. Нека да осъзнаем важността на този момент. Настоявам а, да се предвиди подобна възможност. На пето място. Нещо, което е важно и което обсъдихме на последното заседание. Възникват въпроси, свързани с сигурността не е сигурността в общ смисъл, а сигурността, която е важна за нас, качеството ни на потребители. Необходимо е да помислим как от името на операторите трети държави биха могли, извинете, трети страни биха могли да работят за повишаването на сигурността. Доколкото разбирам, сме дали възможност за дискусия на този момент. На шесто място. Важно е да се намери е, баланс между основните ни права като потребители, правата на неприкосновеност на личния живот от една страна и от друга страна даването на възможност за е, развиването на бизнеса, което също е важно. Тук е, не говорим за допълнително бреме за бизнеса, а за възможността бизнеса да може да продължи да работи. Затова смятам, че не трябва да се стига до тази ситуация 0-1. В смисъл, че някой решава да не си даде съгласието и същевременно да получи достъп до всички услуги. Нека да обсъдим този вариант. Мисля, че това е важен въпрос. На седмо място. Във връзка с третите страни и бисквитките. Разбирам, че много проблеми са свързани с рекламата и така нататък. Да, това е така, но пък от друга страна трябва да защитим по дребните издатели – те да имат възможност да правят известни оферти. Нека да не ги дискриминираме и да създаваме ситуация, в която те а, да са принудени да се обръщат към по-големите компании а, за по-технически издържани оферти. Така че съм готов отново да обсъдим въпроса и да предвидим подобна възможност за бизнеса. Това е важно и с оглед на достъпа до информация – Говорим за нужди на местно равнище и така нататък. На осмо място, когато говорим за обработка на данните, е, когато говоря за балансиран бизнес, когато говоря за а, запазването на бизнес моделите, аз имам предвид да се намери балансирано равновесие между пълната подкрепа по смисъла на регламента за защитата на личните данни от една страна и от друга страна запазването на поверителността, която е изключително важна за e-privacy. Необходимо е поверителността да отговаря на действителността. Така че да, нека да има поверителност, но да се дадат възможности за избор на потребителите. Марио каза нещо в този смисъл и мисля, че трябва да продължим дискусията в този дух. Не зная какви компромисни предложения ще бъдат направени по член 10, но според мен трябва да бъдем гъвкави. И на последно място. Има много питанки и нерешени въпроси. Следващата седмица, според мен, ще трябва да помислим дали сме готови да приключим работата си по това досие или да решим, че се нуждаем от повече информация. Не казвам, че трябва да отложим нещата, а казвам, че при цялата пленарна сесия в Страсбург трябва да работим по досието и всички партньори, които имат ясна визия за крайния вариант, биха могли да работят с нас като същевременно да не забравяме, че трябва да има връзка между различните разпоредби. Да има последователност между разпоредбите и точките в преамбила. Благодаря, господин Бони. Колеги, моля да проявите разбиране. Госпожа Кораца Билт поиска думата, защото след малко ще трябва да отиде да гласува. А, и аз трябва да гласувам след 5 минути. Пък съм и докладчик в сянка. Ще ме извинявате. Госпожо Кораца от съгласна ли сте да чум господин Далтън? Значи, нека да чум господин Далтън, след това госпожа Кораца Бил, защото трябва да отида да гласува. Господин Далтън, благодаря, ще бъда кратък. Благодаря на госпожа Лаурестин и на екипа и за работата. Наистина, огромен труд положихте вие и вашият екип. Съгласен съм с господин Бони в много отношения, най-вече показаното от него за обработването на данните. Нека да разсея един мит. А, ако няма изрично а, съгласие, казвате вие, то тогава ще се занижат а, правата на потребителите. Това не е вярно. Европейския съюз винаги а, е имал предвид а, даването на одобрение и на съгласие. И приложното поле е много широко. То се прилага към сектори, които дори не са в обхвата на регламента. Например, прилага се към финансовия сектор, към споделената економика, към сектора на залаганията и така нататък. Интересите на субектите, основните им права и достъпа до услуги са важни. Получих писмо от един избирател, който се оплакваше е, за това, което предвиждаме в областта на рекламата. Так, какви са приоритетите на хората? Комисията неколкократно когато и задавахме конкретни въпроси, посочваше, че иска високо равнище на защита. Чудесно. Потребителите обаче действат друго и яко. Много европейци използват Фейсбук, услугите на Uber. И сега тук казвате, че не е достатъчно голям броя европейс... на европейските граждани, които използват тази услуга. Много а, от тях искат а, а, да имат сигурност, когато използват устройствата си а, потребителите не искат трета страна да има достъп до техните данни. Ако някой има достъп до някаква свободна услуга, смятате ли, че той ще е доволен да загуби този достъп? Съмнявам се. Да не забравяме всичко това, защото то е важно. Тук говорим е, за основни права. Не може просто така да изчезне свободния достъп до някои услуги. Не това искат потребителите. Това е, е нечестно. Освен това е, е е, елитично. Не може без предварително съгласие да се е, дава право за обработване на данните. Неприкосновеността на личния живот е основно право, но не е абсолютно такова. Понякога се намесват и други правила. Защитата на потребителите, например. Необходимо е да имаме пропорционално предложение в това отношение. Сигурен съм, че това, което казах, ще предизвика реакции у колегите. Аз обаче няма да мога да ги чуя, защото ще трябва да отида да гласувам. Но ще продължим дискусията на заседанието на докладчиците в Сянка. Позицията ни наистина не се е променила. Благодаря сега госпожа Кораца Билт. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви, колеги, за проявената гъвкавост по това важно досие. Ще бъде съвсем кратка. Първо отново бих искала да подчертая значението на неприкосновеността на личния живот и защитата на личните данни. Тези две неща са основни човешки права. Искам, както каза колегата Майкъл Бони, да подкрепя а, желанието за намиране на балансиран подход, да намерим правна сигурност. Нека да имаме законодателство, което взема предвид и дългосрочните последствия върху всички европейски граждани, а не само върху рекламните компании. Внесла съм изменения по отношение на децата и бих искала да благодаря на докладчика, защото мисля, че в това отношение в нашите политически групи може да се обединим всички ние. Надявам се, че няма да пропуснем тази възможност да защитим децата от агресивната реклама възможност, която пропуснахме, когато приемахме регламента. Имам сериозен проблем с последователността в регламента. Хиляди компании и неправителствени организации, училищни асоциации и родители се питат как да прилагат регламента. Според тях той не е ясен. А, а ако влезе в сила през май, наистина как да внасяме изменения за влизането в сила. Това само ще увеличи бремето. Гражданското общество ще трябва да се адаптира и то иска насоки от комисията. Всичко това се случва в момента. И на фона на тази неяснота ние осложняваме още повече положението. Както каза и Майкъл, въпросът за законовия интерес и а, даването на съгласие. Тези две понятия се различават съществено в двата законодателни акта. В Швеция има неправителствени организации, които набират средства и те наистина са обезпокоени от това, което предвиждаме защото те смятат, че по този начин няма да могат да събират а, средства. Например, Червения кръст няма да може да набира средства за децата в Сирия. Тук не говорим за някакви високотехнологични компании, за нещо съвсем различно. Това също е важно, както каза и Майкъл, а именно плурализма на медиите. В днешния свят все повече фирми живеят от реклама, а по този начин – ние ще а, вземем прехраната на много от тях. Така че нека да не ограничаваме свободата на медиите. Потребителите не са само жертви на големите рекламни компании, те са и граждани. Те искат свободен избор, искат радост. Е, нека да дадем възможно, тази, да им дадем тази възможност в а, една економика, която се води от данните – Нека малките неправителствени организации също да могат да оцелеят посредством рекламата. Надявам се, че ще подкрепите измененията ми за бисквитките. Майкъл се държи много добре. Не трябва да оставим всичко в ръцете на Фейсбук и Google. Необходимо е да има и свободни а, услуги и в областта на рекламата. Искрено се надявам, че ще имаме по-подробна дискусия за последствията и се надявам, че ще излезем с регламент, който да защити всеки един в нашето общество. Благодаря ви. Госпожа Интвелт. Благодаря, госпожо председател. Предполагам, че следващия а, път в Ауде всички ще са на различно мнение председателката. А, госпожо Интфелд, ако и вие трябваше да гласувате, на вас чак да дам думата. Госпожа Интфелд, не може да има привилегии за едните, а не за другите. Както и да е, сега може ли да започна? Не се държите любезно, казва председателката. За това става въпрос. Ако вие трябваше да гласувате, тук не става въпрос за политически групи. Трябва да го кажа. Ако някой трябва да гласува по това време, по същото досие в друга комисия, защо да не му дадем възможност да се изкаже? Така че, моля ви, госпожо Инфелд. Very well. Thank you. Добре. Благодаря ви. Трудно е в това досие да се Трудно е в това досие да се говори за защита на те данни и непрекосновеност на личния живот, без да бъдете обвинени, че сте против бизнеса. Благодаря на докладчика. Мисля, че на заседанията на докладчиците в Сянка напредваме добре, работим конструктивно. Мисля, че постигнахме съгласие по а, повечето от аспектите. Но бих искала да кажа нещо относно контекста, в който работим. настроенията и лобирането. Всеки е свободен да изрази мнението си, може да се допита до всеки. Ние от наша страна взимаме, доколкото можем предвид мнението на всеки един, на всяка една заинтересована страна, обаче взе да ми омръзва от лобирането на някои представители на бизнеса, които а, твърдят, че свободата на пресата е застрашена, че това ще сложи край на бизнеса в Европа, това са глупости. Това е абсолютно невярно. Вече имаме директива за e-privacy, така че не започваме нищо ново. Няма да зачерпнем цялата бизнес общност. На следващо място. Непрекъснато и неуморно подчертавам, че всеки бизнес модел, който се основава а, на това да предлага нещо, което хората не желаят, не е бизнес модел. Ако казвате, можем да си правим бизнеса, ама вие не предвиждайте потребителите да се съгласяват предварително с това. Е, че що за безумие е това? Вие правите бизнес и предлагате нещо, което хората искат. Аз мога да правя бизнес, ако а, потребителите ми го желаят. Но ако аз мога да продължа да правя бизнес, въпреки нежеланието на потребителите, то тогава това не е нормално. Да не забравяме, че неприкосновеността на личния живот и защитата на лични данни са основни права. Това не е нещо, което сме си измислили, за да слагаме прът в колелетата на бизнеса. Това са основни права. Неприкосновеност на личния живот и защита на личните данни. Те винаги задават известни граници, ние ще трябва да работим в рамките на тези граници. Имаше един термин, който използва на Мария Кораца от преди малко, а именно тя говореше за свобода на услугите. Свобода на услугите не съществува. Това е един альтернативен факт, за да използвам термина на, на Тръмп. Това не са альтернативни услуги. Ние за тях плащаме с личната си информация, с нашите данни, така че те не са безплатни. Престанете да използват този термин, който е неверен. Тук има и рискове. Не става въпрос само за неприкосновеността на личния живот. По-настоящем в САЩ се прави разследване за това как хората от Русия купуват а, реклами, за да манипулират а, за политически цели американците. По този начин а, те влияят върху резултатите на изборите и така нататък. Има някаква връзка с Русия, не знам каква е точно, но я има. Така че трябва да внимаваме, защото това се отразява на демокрацията. Много е важно да помислим каква степен на защита да дадем на хората като потребители, но и на хората като граждани. И сега се връщам на небезплатните услуги. Нуждаем се от текст за защита на личните данни и личната информация. Това би ограничило бизнеса и неговият неизчезващ апетит за все повече и повече информация за потребителите. Даваме си данните за определена цел и само за тази определена цел. Не трябва тя да се използва отвъд необходимото. Ако си купите вестник от а, репа, плащате с пари и си получавате вестника, нали така? Защо ще попълвам аз формуляр, за да си купя вестник по интернет? Защо да си въвеждам личните данни? Че за какво са им тези данни при положение, че аз просто искам да си прочета вестника? Искат информация, която не им е необходима. Затова трябва да е ясно каква информация е необходима да получи бизнеса, за да може да предостави услугата. И господин Бони е прав. А, не може да очакваме, че някой ще ни даде нещо безплатно, ако ние не му предоставим някаква информация. Затова трябва да разберем кои данни са действително необходими, за да може да се предостави дадената услуга. А на следващото място, може би трябва да помислим за начина по който да обърнем а, тези лични данни в а, а, пари? Тоест, какво е паричното им измерение? Хората днес не осъзнават, че информацията, която подават, не е поверителна и се използва и за други цели. Преди малко а, казахте, че сте говорили с хората, които били обезпокоени и а, те не разбирали какво става. И ами, те нещата са свързани. Хората няма да се безпокоят, ако им обясним за какво става дума. Защото има много неясноти, неоправдани страхове, така че нека да стане ясно за какво говорим тук. Защитаваме електронните съобщения, и а, поверителната информация на гражданите. Благодаря. Благодаря. Ще трябва да помоля колегите да се изказват по-збито. Знае, че темата е важна, както и дискусията, но не аз изготвям дневния ред. В 10.30 трябва да гласуваме, така че госпожо Енс, малко по-кратко. Yeah. Е, uh, Благодаря. Искам да благодаря на докладчицата. Ние споделяме политическия подход и подхода по същество. Има различни становища. Аз ги уважавам и въпреки това се надявам, че ще постигнем добър резултат. За целта нека следваме подхода на докладчицата. Когато слушам дебата, си спомням отдавна от миналите времена, когато казвахме защитата на данните, и защитата на извършителя на дадено престъпление. Какви са легитимните интереси на заинтересованите страна, страни? Ето, например, бизнеса. Трябва да разберем, че всъщност тук става дума за загуба на контрол върху собствените данни. Става дума за поверителност, която трябва да осигурим. Имаше много публикации в медиите, че има проблеми при опазването на данните. Трябва именно да се концентрираме върху защитата на личното пространство на потребителите. Върху това трябва да се концентрираме. Важно е да се каже при какви условия ще се обработват дати, данните. Най-необходимите данни трябва да се дават. Това нещата, които са необходими от техническа гледна точка. Не всички данни трябва да се дават. Важно е да се каже, трябва да има и съгласие от страна на потребители. Това съгласие трябва да е доброволно. Не трябва да има натиск. Не може потребители да се изключват, ако не дадат достъп до данни, които не са необходими. А това се случва. Много сме обсъждали темата темата за обвързването на условия с услуги. И така, по поверителността трябва да бъде осигурена за потребителите, независимо дали те, трябва, дали те са богати или бедни. Господин Албрехт, благодаря на докладчика. Наистина важно е да обсъждаме тези въпроси. Аз не съм много доволен от компромисите, е, да се кажа честно. Разбирам всички тези, които не са доволни. Но това е един компромис, не всички са доволни. В крайна сметка, се надявам, че ще бъдем еднакво недоволни. И това се случва често тук. Ако сега се опитаме да насочим дебата в определена посока, и е, имам чувството, че някои определени бизнеси имат особен интерес, тук резултатът ще бъде ясен. Няма да има регламент за защита на личното пространство. Ако не успеем да постигнем компромис, който да взема предвид факта, че вече имаме правила в тази област и тези правила защитават гражданите, защитават тяхната комуникация, защото тази защита се основава на основните права за защита на на личните данни, то тогава няма да има регламент. Много хора ще са недоволни в такъв случай. Аз се страхувам от това, да си кажа честно. Страхувам се, че ще загубим много. Не бива да го допускаме. Трябва при тази хармонизация да вземем предвид 28-те различни правила на държавите членки и общия регламент за защита на личното пространство, на личните данни. Данните, комуникационните данни са чувствителни данни, но ситуацията е по-специална – ситуацията в момента е много объркана. Какво очакват хората? Те искат да използват Фейсбук, както до сега, и да използват WhatsApp. Няма други альтернативи. Това са факти. Ако кажа, че хората не трябва да ползват Фейсбук, защото техните комуникационни данни не се опазват. Това е все едно да кажа, че те не трябва да се разхождат по улицата, защото може да ги сгази кола. Имаме стандарти за път на безопасност. Всички трябва да ги спазват, така че хората да, са без... да се чувстват безопасно на улицата. Аз искам Фейсбук да е сигурна. Не искам да премахна фейсбука. И това правим тук. Понякога има впечатлението, че някои бизнеси биват поставени под натиск от големите играчи. И то поради рекламите на Google и Facebook – трябва да се мисли не само за защитата на, на данните, а и за бизнес моделите на предприятията. Ясно е, че медиите ще бъдат завладени от Фейсбук, ако рекламите вземат връх и чрез рекламите се възнаграждават услугите. Повечето от проблемите, които, за които говорим, не са свързани с защитата на данните. Те са свързани по-скоро с бизнес моделите в интернет економиката. Аз може би плащам с моите данни, но тук има ограничения, защото аз не мога да продавам данните си както искам, тук има ограничение. Трябва да погледнем за други възможности, как да създаваме онлайн бизнес модели. Може да намерим компромиси. Мисля, че сме много близо до компромисите, не бива да рискуваме възможността да намерим компромиси и да имаме и да създадем един добър регламент. Въпросът е, ако хармонизираме правилата заради бизнеса, то това ще означава, че изпращаме следното послание. Метаданните, комуникационните данни са много чувствителни. В, си, в, в днешната ситуация те са толкова чувствителни, че те съдържат пароли и лични данни, на потребителите, така че тези метаданни трябва да са подложени на специални изисквания за поверителност. Това е проблема тук. Трябва да приключим в И35, господин Лебратон. Мистер Лебратон? не, не, не, не, не, не, не не съм поискал думата. Excellent, thank you. Mrs. Gomez. Gomez. Uh, um, I, I, I... Наистина смятам, че трябва да актуализираме съществуващия регламент и да хармонизираме изискванията. Един добър компромис ще постави гражданите, а не потребителите в центъра. Не става дума за потребителите, става дума за гражданите. А гражданите имат фундаментални основни права и основните права включват защита на личното пространство. В този смисъл, общия регламент за защитата на личното пространство още не е приложен – той ще бъде приложен следващата година. Така че тук имаме проблем. Тук трябва да имаме добър компромис, но не компромис като самоцел, защото а, той няма да защити гражданите. Аз се въздържах да подам изменения. Защото виждам различни движения от различните заинтересовани страни. Според мен, трябва да осъзнаем, че освен защитата на индивида, ние искаме да защитим и бизнеса, но бизнеси, бизнесът трябва да е разнообразен. Трябва да се гарантира неговата разнообразност. Така че ще помоля Марио ще помоля Марио да ни информира за всичко, което се случва с изменението, особено на тези, които не са подали такива. Особено се интересувам за и легитимния интерес и за, и за отдаването на съгласието. Комисията благодаря на всички колеги за изказванията. Ние разбираме от дискусията, че сега навлизаме в дискусия по същество. Комисията, ако искате, може да помогне може да помогне и при заседанията на докладчиците в Сянка. Миналата седмица имаше за заседание Опитахме се да се срещнем с заинтересованите страни, да видим как функционира реалността, как функционират бисквитките, браузерите. Така че, може би е хубаво с тази информация да се запознаят и докладчиците в Сянка. Ние може да я представим. Е, какво означава и съгласието, когато го дадете при даден клик? Сега дефиницията за съгласието това, което се предлага в общия регламент относно защитата на данните, не е много по-различно от съществуващите разпоредби. Това не би трябвало да е проблем. Ако си спомням правилно дискусията, това не е много важен въпрос Дефиницията ще бъде актуализирана към новия регламент, защото правилата, които ще постанови общия регламент относно защитата на данните, трябва да са в унисон с дефи... дефиницията. Сега <clears throat> за съгласието тук трябва да има в гъвкавост. Просто исках да ви кажа, че ви подкрепяме във всяко отношение и сме готови да го направим и на бъдещото заседание на докладчиците в Сянка. Колеги, ако обичате, бъдете крат, е, тихи. Нека приключим тази точка. Докладчицата благодаря на комисията и на колегите, които се изказаха. Наистина, следващата седмица би било хубаво да имаме тази информация, която предлага комисията на Кораца Билд. Ние се срещнахме с много заинтересовани страни. Чухме техните опасения и трябва да кажа, че повечето от тях са обсъдени и са отразени в, нашите, в нашата работа. Има много митове, които не са верни. Следващата седмица ще говорим за член 10, за бисквитките. Е, Надявам се, че с помощта на комисията ще, нам, ще намерим гъвкаво решение. И в същото време ще останем твърди по отношение на опазването на личното пространство. Индивидуалната автономия е заложена в демокрацията. Тук не става дума за економика, става дума за демократичността на обществото и това е важен принцип на Европа. Аз се срещнах с много бизнесмени. Вчера бях на едно заседание с комисар Ансип. Диалогът беше много добър и разбирането е, че основата на европейската економика, основана на данните, е защитата на поверителността и това е нашето конкурентно, по... конкурентно предимство по отношение на, например, американската економика. На 12 октомври ще гласуваме досието в комисията, в нашата комисия. Благодаря на колегите за техните изказвания и работа. А сега нека започнем с гласуването. Започваме с аспектите, свързани с основните права в контекста на интеграцията на ромите. Сурая Пост, искате ли думата? Искате ли да вземете думата? Не. Добре, в такъв случай нека да гласуваме Много ви моля, вземете картите си за гласуване. I just got a request. А, току-що получих искане да гласуваме първо доклада Матера, тъй като някои от колегите трябва да напуснат. Не мога да направя нищо. И така, колеги, нека да продължим с гласуването. Основни права в контекста на интеграция на ромите. Параграф 1. Компромис 1. 2. Всички ли гласуваха край на гласуването? Приема се. Втори компромис. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Трети компромис. I close the vote. It's carried. We go to compromise four. Четвърти компромис. Close. Край на гласуването. Приема се. Шести компромис, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се пети компромис. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 31 компромис. Closed. Край на гласуването. Приема се. Седми компромис. Моля, гласувайте. Close. Край на гласуването. Приема се. 99-то изменение, разделно гласуване, първа част. 99-то, първа част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се втора част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 29 компромис. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 98 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Осми компромис. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 8А. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 109-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Девети компромис. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Десети компромис. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 120 изменения. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 121 изменение, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 11 компромис. Край на гласуването. Приема се. 12 компромис. Край на гласуването. Приема се. 13 компромис. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 14 компромис. Моля, гласувайте. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 15 ти компромис. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 142 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 144-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 16-ти компромис. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 17 компромис. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 18 компромис. Край на гласуването. Приема се. 160 изменения, изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 19 компромис. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 20 компромис. Край на гласуването. Приема се. 21 компромис. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 22 компромис. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 23 компромис. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 24-ти компромис. Край на гласуването. Приема се. 25-ти компромис. Край на гласуването. Приема се. 26-ти компромис. Край на гласуването. Приема се. 27 компромис. Край на гласуването. Приема се. 223-то изменение, две части, първа част. Моля, гласувайте. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се втора част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 28 компромис. Край на гласуването. Приема се. 236-то изменение. Две части. Първа част. 236-то първа част. Край на гласуването. Приема се. Втора част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 28 компромис А. 28А, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се 30 компромис. Край на гласуването. Приема се. 251. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отвърля се. 252. Край на гласуването. Първо изменение. Позоваванията. Край на гласуването. Приема се. Второ изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. Трето изменение. Приема се. Четвърто изменение. Край на гласуването. Приема се. Пето изменение. Край на гласуването. Шесто изменение. Край на гласуването. Отхвърля се седмо. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 32 в съображение С. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 33 компромис. Край на гласуването. Приема се компромис 33А. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се компромис 34. Край на гласуването. Приема се. Девето изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 14-то изменение. Край на гласуването. Приема се. 15-то изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. 41. Край на гласуването. Отхвърля се. 42 изменение, две части, първа част. Край на гласуването. Приема се втора част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 44-то. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 45 45-то, две части, първа част. Край на гласуването, приема се. Втора част, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 46 отпада, 50-то. Край на гласуването. Отхвърля се. И сега окончателно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Госпожа Пост, поздравлявам ви. Следващото гласуване. Става дума за доклада Матера, Европейска прокуратура. Имаме две еднакви изменения, едно и две. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърлят се и окончателно гласуване по доклада Матера. Моля, гласувайте. Приема се. Поздравявам госпожа Матера. И сега продължаваме с стратегията ЕСЕ Африка, стимул за развитие Госпожа Киенге, искате ли да кажете нещо? След това, добре. Тогава да гласуваме първо изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Второ изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. Трето изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. Четвърто изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. Първи компромис. Край на гласуването. Приема се. Седмо изменение. Край на гласуването. Приема се. Осмо изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. Десето изменение. Край на гласуването. Приема се. Единайсто. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Втори компромис. Край на гласуването. Приема се. Трети компромис. Край на гласуването. Приема се. 23-то изменение. Моля, гласувайте. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Четвърти компромис, две части, първа част. Приема се втора част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 32 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Пети компромис. Край на гласуването. Приема се. 39-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Шести компромис. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 49-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Седми компромис. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 51-во изменение. 51 Край на гласуването. Приема се. 52 изменение. Край на гласуването. Приема се. Осми компромис. Край на гласуването. Приема се. Девети компромис. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Първа част на компромис 10. Моля, гласувайте. край на гласуването. Приема се. И имаме още три части първа допълнителна част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се второ допълнение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Трето допълнение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 63-то изменение. Моля, гласувайте. Отхвърля се. 64-то. Моля, гласувайте. се. Край на гласуването. Отхвърля се. 65-то. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 11 ти компромис. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 72. Край на гласуването. Отхвърля се. 74-то. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 75-то, моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 76, не 77, поправя се председателката 77. Край на гласуването. Отхвърля се. 78. Край на гласуването. Отхвърля се. 79-то. Край на гласуването. Приема се. 82. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 83-то. Край на гласуването. Отхвърля се. 84-то. Край на гласуването. Приема се. И сега окончателно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Госпожа Кенга, поздравление. Вие искахте да вземете думата, моля. Исках да благодаря на всички колеги, които ми помогнаха да изработим този доклад. Трудно беше, но успяхме. Благодаря на докладчиците в Сянка, които бяха много отговорни и ще добавиме този доклад към становището на ДВ и наистина ще излеземе с едно добро предложение. Благодаря госпожа Кенге. И продължаваме с следващата точка от дневния ред. Моля колегите, които ще напуснат, да напуснат тихичко и по-бързо. Благодаря, че участвахте в гласуването. The... Моля, запазете тишина в залата, защото трябва да продължим. Следващата точка от дневния ред се отнася до решение за нови вещества в държавите членки. Докладчик е господин Бони, на когото ще дам думата за кратко представяне. Uh,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 По смисъла на процедурата по консултация Европейския парламент трябва да излезе със становище в рамките на 3 месеца относно решението за прилагане на съвета във връзка с новото психоактивно вещество. Изключително сложно име на едно вещество, фенил, пиперидин и така нататък. Е, трябва да се произнесем за мерките. Доклада изработен от разширения състав на научния комитет на Европейската обсерватория, който излезе през май 2017 година, слиза до заключението, че това психоактивно вещество е синтетичен опи... опият. и се използва за опойка по време на хирургична намеса. Данните показват, че този, това вещество се произвежда от компании, които са базирани в Китай. Признава се, че този фентанил е на разположение в Европейския съюз от юни 2015 година и това вещество е засечено в много държави членки. 22 смъртни случая има вследствие на използване на това вещество в 5 държави членки. Поне 10 от тези смъртни случая причината за смъртта е това вещество – или е, е много вероятно то да е допринесло за смъртта. В другите случаи е донесло до несмъртоносни натравяния. Това са докладите от три държави членки. Имайки предвид токсичното токсичния опасен характер на това вещество, имайки предвид рисковете, препоръчвам решението на съвета да бъде одобрено. Благодаря. Благодаря, господин Бони. Госпожа Хет, докладчик в сянка, имате думата. Благодаря ви. Съгласна съм с докладчика. У нас в Швеция имаше 9 смъртни случая от това вещество. Това вещество много лесно се разпространява и във въздуха и може да се вдиша. 16 държави членки все още не са забранили това вещество. Швеция току-що излезе с, с забрана. Важно е да има забрана на европейско равнище. Важно е Е, защото се оказва, че едно и също вещество може да е разрешено в една държава членка и забранено в е, друга. И ако не го забраним всички, веществото ще продължава да се разпространява на европейска територия. Затова е важно да имаме един а, база данни, в която да обменяме добри практики и съгласна съм с докладчика с две думи. Благодаря ви. Някой друг иска ли думата? Не в такъв случай да попитам господин Бони дали желая да добави нещо. Мисля, че е важно да се забрани това вещество. Това ще бъде силен сигнал за много държави. Е, по смисъла на системата за ранно предупреждение. Благодаря за сътрудничеството. Наистина трябва да продължим по този път. Благодаря, господин Бони. Гласуването е предвидено за 4 октомври в 4 часа след обяд. I just, I know that it's my point of order. I'm just asking, asking whether my shadow... Бих искала да попитам дали докладчиците в сянка са тук, дали да продължаваме или да спрем до тук. Нека да видим кой е в залата. Госпожа Стивенс не я виждам. Не знае дали ще дойде. Господин Дюпре не е тук. В такъв случай ще трябва да а, прекъснем временно заседанието. Съжалявам, Силви. Остават ни 22 минути. Много бързо гласувахме. what helps some, it's not helping others. Sorry, so let's wait. If I see the shadows arriving, I will start the meeting. Виждам. Ако виждах докладчиците в сянка да влизат в залата, щяхме да продължим. Ще им се обадим. Ако дойдат, продължаваме. Става ли? Благодаря. Thank you, colleagues, for your understanding. Благодаря ви, колеги, за проявеното разбиране. Очаквах още някои докладчици в сянка, които работиха по темата да дойдат, но те не дойдоха. Всъщност госпожа Вержия току-що влезе в залата. Чудесно продължаваме с следващата точка от дневния ред система на ЕСА за информация за пътуванията и разрешаването им. аз, Аз съм докладчик. Ще направя кратко представяне, след което и ще обсъдим измененията. Представих доклада в нашата комисия на 26 юни. Сега ще трябва да работим по измененията. По принцип аз приветствам предложението. Смятам, че е, причината е, за него е основателна и подкрепям основните доводи на предложението на Европейската комисия. Установяваме изключително сложна система, но ако я е, създадем добре, вземем предвид и гражданите на трети държави, които искат да влязат на наша територия и ако ги свържем с определения риск, бихме могли да се справим добре. Важното е проверката да се извърши преди лицето да дойде на ГКПП в Европа, за да не се стига до там той да бъде върнат на границата. За да изготвим проекто доклада, взимствахме информация от различни източници. Проведохме четири заседания на докладчиците в Сянка преди да изготвим проект от доклада, за да може да обхванем цялата сложна система. Different systems interrelation. Както и връзката и с различни други системи. След като проведохме няколко заседания, Сготвихме проекто доклада, получихме становище от Комисията по бюджета и по външни работи, от EDPS, е от Агенцията за основни права, от Економическия и социалния комитет. Посетихме и, и Юлиза в Страсбург, след като измина крайния срок – за внасяне на измененията. Получихме към хиляда изменения, които бяха доста разнопосочни. и Опитахме се да изготвим добър компромис. Имаше пет технически заседания на докладчиците в Сянка служителите, асистентите, секретарията свършиха чудесна работа и продължават да го правят. Те наистина работят усилено, така че наистина те всячески се стремят да постигнат добър резултат. Предвиждат се още няколко заседания на докладчиците в Сянка, така че благодаря на всички както и на асистентите, на съветниците, на Катрин от секретарията. Сега по съдържанието. Как гледам аз на нещата? За мен бяха важни три неща – свързани с измененията. Когато се опитвахме да намерим компромис на заседанието на докладчетите в Сянка. Не трябва да се влушава положението на тези, които подават заявка за ЕТИАС. Тези хора не трябва да са в по-лошо положение, отколкото тези, които подават молба за виза. На следващо място. Важно е да има връзка между ШИС и ЕТИАС, да има приемственост, да няма разминавания, Така че предложението трябва да бъде малко променено. Най-важното е, че ако създаваме нов механизъм, нова система, тя трябва да работи на практика и трябва да преследва първоначалната цел. Важно е да не отежняваме излишно механизма. Единствения начин за създаването на подобна система е да се направи компромис. Аз съм взела преди много изменения на либералите, на социалистите, на зелените, за да изготвя компромис. Аз действително се опитвам да постигна компромис по въпросите за човешкото здраве, действителността на документите, дерогациите, създаването на а, борт в рамките на ETIAS по въпросите за етиката. Оттеглих и собственото си изменение във връзка с миграцията. Въведохме много предпазни клаузи в рамките на процедурата. Разбира се, все, остават, все още остават някои нерешени въпроси, които са важни. Има въпроси, по които групите имат различни становища. Сигурна съм, че има колеги, които не харесват самата идея за този механизъм. Правилата за скрининга, списъка, съхранението на данните и така нататък. Но се надявам, че ще успеем да постигнем известен компромис. Господин Обрехт по време на предишната дискусия заяви, че накрая ще бъдем също толкова недоволни. Аз също се надявам, че накрая ще бъдем също толкова недоволни, но че, сме, че ще сме постигнали добър резултат, създавайки един добър механизъм. Така че разчитам на вас. Доста сме ограничени а, в времето. Ще видя как ще се впишем в графика. Наистина разчитам на докладчиците в сянка. Още веднъж благодаря на всички. Сега ще дам думата на докладчика в сянка от социалистите и демократите Силови Гийом. Благодаря, госпожо председател. Ще се присъединя към благодарностите, които изразихте към всички опитни колеги, които работиха с нас. Всички работиха дълго и усилено, така че благодаря на всички. Благодаря и на вас за извършената от вас работа в тази сложна обстановка. Няколко предварителни коментара, преди да навляза по същество. Доста сложна работа, по едно сложно досие, което е приоритетно за всички институции, включително и за нашата. Така че това е важно досие. Затова трябва да работим точно, да се отнасяме сериозно, защото говорим за създаване на нова информационна система, система за разрешаване на пътуванията за граждани на трети държави и тези, които имат нужда от визи. Бих искала да кажа, че тук се трупат различни текстове, законодателни текстове в областта на сигурността, което допълнително осложнява нещата. Изменението, което исках да внеса от името на моята група, има за цел следното. Необходимо е да подобрим допълнително текста, да внесем разни предпазни клаузи и гаранции и да внесем по-голяма яснота – Основната цел на механизма е той да остане предварителен механизъм за разрешаване на пътуване на граждани на трети държави, за които се изисква виза. Мисля, че е важно това да не се забравя към този момент. А относно изменението, исках да се махне риска, свързан с публичното здраве в контекста на механизма. Целта на ЕТИАС да се засили дейността на контрола по границите. Изискването на информация от пътник за здравословното му състояние не е релевантно. Но той просто ще трябва да декларира здравословното си състояние, но то може да се промени. Тук може да се обхванат и е, чувствителни данни, което поставя под въпрос пропорционалността на мерките. Важно е това да се вземе предвид. На следващо място обърнахме внимание на принципа на недискриминация и спазване на основните права. Може да се стигне до създаването на профили в рамките на системата. Затова искаме да се направи редовна оценка на последствията от тази система и тя трябва да се извърши от независим орган. На трето място. Опитвам се да се впиша във времето. Някои от данните, които се изискват от граждани на трета държава, трябва да бъдат заличени, защото не е пропорционално да се изисква, например, следването на съответния гражданин, какво е учил и така нататък. Защото ако изискваме такава информация, това означава ETIAS да обслужва други цели, а не тази, която сме му задали първоначално. Следващите два важни елемента на системата, така наречения Watch List и системата за преглед – DPS е и Агенцията за основни права, както и проучване на Европейския парламент, показаха, че тези два елемента също могат да доведат до създаването на профили в ETIAS. Така че в нашите изменения във връзка с правилата за преглед махнахме някои показатели, добавихме нови, които да изискват всичко да се базира на доказателства. Изискахме редовен преглед – и независим такъв. А относно watch трябва да се ограничат данните, които могат да бъдат включени, като тези е, данни не трябва да бъдат е, предвидими. Хора, за които се подозира, че са извършили правонарушение, е едно – но съвсем друго е да си мислим ние, че някой би могъл да извърши някакво правонарушение. Така че трябва внимателно да се направи това разграничение. Това са в основни линии нашите изменения. Сега малко по-набързо. Трябва да има контрол върху действията на правоохранителните органи в рамките на ЕТИАС, нещо, което разглеждаме и в други наши доклади. И необходимо е да направим така, че системата да действа лесно и да не представлява допълнителна тежест нито за тези, които ще искат разрешение по смисъла на ЕТИАС, нито за компетентните органи на държавите членки. Така или иначе знаем, че компетентните органи на държавите членки са чувствителни относно увеличаването на бремето. Това е в основни линии. Нашето предложение, госпожо докладчик, може да разчитате на нас, защото и ние желаем да постигнем добър резултат. Благодаря. Благодаря, госпожо Гийон. Сега докладчика от ЕКАРЕ, госпожа Стивенс. Бихте ли искали да добавите нещо? Благодаря, госпожо председател. Съвсем накратко от името на ЕКАРЕ. Бихме искали да продължим работата по това важно досие. Разбирам безпокойствата на колегите, но смятам, че трябва отново да прегледаме текста, а може би дори да погледнем и ЕСТА, американската система, да видим как работи тя, това е ефективна система, която дава възможност на много хора да пътуват в Европа, без да преминават през специална процедура по издаване на виза. Можем да се получим от примера на САЩ, да вземем положителните аспекти от него, за да насърчим економиката и туризма в Европа, като същевременно предпазим Европа от хората, които не желаем да влязат в нея. ЕТИАС трябва да бъде изготвен по такъв начин, че да не води до дискриминация. Не може да съдим хората на базата на липса на информация, разбира се. Но трябва да бъдем и реалисти, да осъзнаем, че някои хора желаят да дойдат в Европа, държат да дойдат в Европа, а е възможно е, ние да не желаем те да влязат в Европа, но те, ако нямат съдебно досие, нямаме основание да им откажем достъп. Ако имат е, съдебно досие, нещата са различни. Граничните служители трябва да имат възможност е, да потърсят информация в базата данни. За какво ни е база данни, ако а, нямаме достъп до нея и не можем да прочетем информацията, която се съдържа там. Разбира се, за да получите достъп до информацията, трябва да имате основателни причини. Ако граничните служители заподозрат дадено лице или видят нещо подозрително в неговите документи, то тогава те трябва да имат право да потърсят в базата данни. Защото в противен случай, тъй като граничните служители носят отговорност, те ще започнат да връщат все повече хора и няма да им осигурят достъп до Европа. Бих искал да се върна на основната причина за създаването на ETIAS. Целта на ETIAS е да се улесни достъпа до Европа на хората от трети а, а, държави, без да преминат през процедура за издаване на виза. Ако върнем процедурата за визи, допълнително ще се осложни процедурата. Нали целта е да улесним пътуванията на граждани от трети държави до Европа. За тази цел обаче е важно граничните служители да знаят кой влиза и кой излиза от територията на ЕС. Това е от мен за сега. Надявам се, че ще можем да работим и да напред в добро сътрудничество, че ще стигнем до компромис. Не е лесно, но трябва да вървим напред. Благодаря, госпожо Стиванс, господин Дюпре. Благодаря, госпожо председател. Най-напред бих искал да ви поздравя за работата ви като докладчик. Вие винаги сте на разположение. Благодаря и на колегите докладчици в Сянка за ползотворната ни съвместна работа, която ни позволи да изчистим някои сложни моменти. Не всички, но някои. Според мен в докладчите групата на докладчиците в Сянка има огромно мнозинство относно две неща. Първо, системата ETIAS, нова система, която приемам, трябва да се базира на един добър баланс между изискванията за сигурност от една страна и спазването на основните права от друга. Това е основната ни линия, която трябва да продължим да следваме, която трябва да се превърне в рамка за дискусиите ни. На второ място, ние сме против да се въвеждат по строги условия за тези, които не са задължени да имат виза, за да влязат в ЕСА. Не може те да бъдат третирани различно от гражданите, които имат право на виза. На следващо място, един от проблемите, на които се справи колегата Силви Гийом. Въпросите във формуляра – всички казахме, че не трябва да се пита за здравословното състояние на лицето. Но не постигнахме консенсус по отношение на това дали трябва да се пита а, каква е, какъв е образователният му статус. На следващо място. Списъка за надзор, watchlist. Доста деликатен момент. Присъединявам се към казано от колежката Силви Гийом. Смятам, че трябва да се предоставят достатъчно гаранции при изготвянето на подобен списък, за да се спазят правата на гражданите. Необходимо е да има надзор, контрол, оценка при прилагането на ЕТИАС. Необходимо е да има контрол за спазването на тези условия. На трето място първоначалното предложение на комисията относно продължителността на мандата, първоначалният срок е недостатъчен, 15 дни и прекалено кратък срок. Не виждам защо да не може да удължим срока, така че той да е равен на този, който се изисква към тези, които имат виза. На четвърто място. Тези, които искат да се ползват от системата ЕТИАС, трябва да знаят защо им е отхвърлена молбата трябва да имат и право на обжалване. Относно действителността на разрешението, аз искам то да въжи 3 години, а не 5. И не подкрепям съхраняване на данните за период по-дълъг от валидността на разрешението. Доста технически подробности има тук, няма да навлизам в тях, но не смятам, че това е необходимо. Всичко това може да се направи и по друг начин, за да може да се даде разрешение от страна на компетентните за миграцията органи. Имат си и други начини за контрол, не чрез ЕТИАС. Ще трябва да обсъдим и това колко ще ни струва този механизъм. Още една тема, която обсъждахме доста подробно. За разлика от другите, аз не смятам, че граничните служители трябва да имат достъп до цялото досие на а, заявителя. компетентният орган на дадена държава членка решава да не издаде разрешение и това е предостатъчно. Но това не е причина граничният служител да получи достъп до цялото досие. Аз обаче съм готов на преговори и се надявам, че ще стигнем до решение, което да е удовлетворително за всички страни. Се надявам, че това ще се случи в кратък срок. Благодаря. Благодаря. Следващият колега, госпожа Бреже. Мерси. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, госпожо докладчик. Бих искала и аз да благодаря на всички онези, които работиха по този доклад, нашите сътрудници, секретарята на комисията. Заседанието на докладчиците в Сянка бе плодотворно поради извършената задълбочена работа от нашите сътрудници. Госпожо докладчик, въпреки нашите, как да кажа, различия в, въпреки различията в политическите ни възгледи, вие изслушвате и това не е често явление. Така че аз наистина ценя начина по който водите е, работата ни. Е, защото това е демокрацията. Въпреки е, основните разногласия по тази тема, защото има такива, европейските институции настояват за създаване колкото се може по-бързо на системата интелигентни граници. Аз съм готова да обсъдиме някои технически аспекти, за да постигнем е, споразумения по някои ключови проблеми. И по-специално това, което Жерар Депре нарича баланса. Баланса, това е баланс между необходимото право на сигурност за европейските граждани и от друга страна зачитането на основните и човешките права. основни за европейските граждани и човешки за другите, що се отнася до граждани на трети държави. Тук става дума за разрешение за пътуване за граждани от трети страни, които не се нуждаят от виза. Нека повторим това. Става дума разрешение за граждани от трети страни, които не се нуждаят от виза за посещение на страна от Европейския съюз. Добре, до тук сме съгласни. Както кажа Жерар Депре, щом те нямат нужда от визи, това означава, че има някакво споразумение с държавата, чиято граждани са те и се е стигнало до облегчаване или премахване на визовия режим. Щом има премахване на визов режим, има възможност за повторното му въвеждане, ако това е необходимо. Необходим също така има възможност за извършване на проверка на границите. Така че целта на тази система не е проверката по границите. Нека, нека да не объркваме нещата. Така, няма да нас... настоявам по някои проблеми, но ще съм съгласна с това, което бе казано за здравеопазването, за профила на съответният гражданин относно образованието, професионалното му положение и раз, разграничението между хора, които са подозирани, че и хора, които биха могли да бъдат подозирани, че. Това са две съвсем различни ситуации. И тук разграничението не е достатъчно. Също така тревожиме факта, че не се, не се уточнява сътрудничеството с полицейските власти власти на третите държави. Знам, че да речем става дума за страни, за които е премахнат визовия режим, но нека не забравяме, че политиката се променя, правителството се сменя. И също така още веднъж повтарям, че тук не става дума за документ, който ще предоставя възможности за кон... миграционен контрол, т.е. той не трябва да бъде достъпен до тези служители, те, ще, те имат други начини и инструменти, с които да, произве, да провеждат този контрол. Просто исках да, да спомена, да припомня всичко това. Ние ще споменем днес след обед и промените в ШИС. В момента а, извършваме промени по различни документи, които понякога се препокриват или а, се застъпват някъде и понякога нямаме една много ясна картина за това какво точно правиме. Така че аз ще продължа да работя по различните критични точки, които будат тревоги у едни или от други от нашите колеги. Благодаря. Господин Албрехт, искам да благодаря на работата по това, да благодаря за работата по това досие. Има важни изменения. Възможността за обжалване. Това е нещо важно. И този елемент трябва да бъде включен тук, в тази рамка. Освен това, централният въпрос. Господин Дюпре спомена, според мен най-важното. Това е въпроса за системата. Ние изграждаме една система, която ощетява повече хора, които идват и нямат нужда от виза, отколкото другите, които идват и, и имат нужда от виза. Аз мисля, че визовата либерализация и отмяната на виза е инструмент, който има важно влияние не само върху съответните страни, но и върху отношенията между Европейския съюз и тези страни. Освен това, това е възможност за гражданите, както на тези страни, така и на гражданите на Европейския съюз. Става дума за реципрочност. Ако отменим либерализацията с третите страни, то тогава тези трети страни ще реагират спрямо европейските граждани. Виждам, че има много предложения, които вървят повече в посока ограничение за онези, които са обхванати от тази система, отколкото ограниченията за хората, които подават заявле... молба за виза. Не мисля, че такова обременяване е необходимо. И това не е само мое мнение – но и това е мнението на други заинтересовани страни, групата 29 и други. Няма ясни правила за обработването на данните, например профилирането. Докладът на Анагомес Big Data – тук се засяга правоприлагането и алгоритмите. Знаем, че профилирането трябва да подлежи на много ясни правила. Ако има една страна, къде, за която има много откази, и ако някой от тази страна иска да подаде заявление по силата на тази система, и ако аз съм програмист, тогава за мен е ясно, че аз ще бъда повлиян от многото откази, а това не би трябвало да е така. Ето, ние имаме облегчаване на визовите режими, значи имаме доверие на съответните страни. Заключението ми е, има много какво да правим. Трябва да се съсредоточим върху първоначалната цел на предложението и не бива да мислим за мерки, които ще отежнят системата. Благодаря, господин Албрехт. Има ли други колеги, които да искат да вземат отношение? Давам думата на комисията. Благодаря. Уважаеми депутати, когато се създава е, системата за информация за пътуване и разрешаването им, трябва да знаем, че това ще е система ETS, е която ще помогне на граничните власти да пазят по-добре сигурността на границите. Както знаете, ITS е, е законодателен приоритет за, всички трите, за всичките три институции – парламента, съвета и Европейската комисия. Ето защо е важно да, да отбележим напредък по това досие. През юни съветът одобри подхода и ние сме готови да започнем тристранна среща. Ети е се нова система и ние смятаме, че заедно ние може да направим тази система успешна но това може да стане само ако оценим предложението от всички страни и ако осигурим високо ниво на опазване на, на данните и спазване на човешките права. Ние започваме да ние ще започнем обсъждането по, този важен, по това важно законодателно предложение в близко бъдеще. Благодаря. Представителят на комисията. След представителя на председателството. Предложението на комисията гарантира механизъм за опазване на границите – ние сме заложили определени разпоредби, които са свързани с оценката за информация на пътуванията. Опитали сме се да има баланс между пропорционалността и целта на предложението. Ние разбираме, че парламентът в своята оценка вижда определени проблеми, като например е, запазването на данните, срока за запазване на тези данни. Важно е да се разбере да се разберат аргументите, които са ни водили в нашето предложение. Смятаме, че докладчиците в Сянка ще, че това ще е полезно за докладчиците в сянка. Текстът трябва да е приложим и трябва да се каже, че всяко изменение на текста ще има последствия за неговото приложение. Както казах аз, ние оставаме на разположение на докладчиците в сянка – и на докладчика и се надяваме на един конструктивен трилог. Благодаря. Благодаря на председателството и комисията. В заключение и обобщение искам да кажа, че това е много сложна система – Въпросите са много сериозни. Така че нормално е политическите ни становища да се различават по този въпрос. Трябва да призная, че след като имаме различно становище, различен подход към въпроса, трябва да призная, че атмосферата беше добра. И това беше добра атмосфера на всичките заседания на докладчиците в Сянка. Темата е много техническа. Можехме да говорим открито едни с други. Аз съм отворена за всякакви компромиси и се надявам компромисите и предложенията да подобрят текста. Може би това ще стане наистина на следващото заседание с докладчиците в сянка. Както казах в началото, важно е да запазим важните идеи в предложенията, когато правим компромисите. Съгласна съм с това, което бе казано, а именно, че човек, който е, подаде заявление по ЕТС, може да се окаже в по-лоша позиция от хората, подаващи заявление за виза. Това трябва да бъде отразено в компромисите. В същото време, целта на системата ATS е се остава легитимна и цялата система не бива да застрашава приложимостта на механизма. Това, което каза госпожа Гиом, господин Депре, госпожа Вержия, всички тези опасения биха могли да бъдат преодолени ще се опитам по тези въпроси, е, е, въпросите свързани с публичното здраве, например, тук могат да се намерят компромиси, недискриминацията също. И тук имам предвид е, списъците и правилата, които се предлагат. образованието, положението на трудовия пазар. Тук нещата трябва да се уточнят. Мисля, че се движим в добра положителна посока, посока към компромис. Мисля, че емиграционните власти трябва да продължат да имат системата е, извинявайте, да продължат да имат достъп до системата. Това не бива да им бъде доказано, но ще видим. Трябва да има компромиси тук. Трябва да има компромис и по отношение на, на осигуряването на данните, те да, да не бъде злоупотребявано с тяхно, при тяхната обработка и периода за запазване на данни. Мисля, че и тук може да намерим споразумение. Така че в заключение има много какво да се направи. Ще имаме много сложно заседание на докладчиците в Сянка в Страсбург, но се надявам да намерим правните, правилните формулировки, които да отразят вашите опасения. Благодаря ви. Благодаря за вашата работа, за това, което правите в момента и за изказванията. изказванията. Chair hat, putting on a chair's hat, it's a bit difficult, but I managed it. So, I'm just asking whether we can continue. Yes. Yeah. Да, може да продължим с дневния ред. А именно, това е следва, следващата точка. На 21 юни трябваше да има отговор от комисията на въпрос за писмен отговор. Въпрос поставен от колегите Гусман, Майерсен и Кресно. Давам думата на колегите за представяне на въпроса, то е за положението на жените мулета. Благодаря. На границите на Европейския съюз, на границите между Испания и Марокко, Сейта е и Мелила, имаме, по, имаме положения, в които хора се експлуатират а, от властите. Повече, между 5000 и 10 000 жени всеки, всеки ден носят стоки, пеша, а, до другата държава. Пренасят тези стоки на ръка или на, на раменете си. Те нямат никакви права, не са а, обект на никакъв трудов договор те, тези жени чакат с а, часове под жаркото слънце да а, прекусат а, границата и са обект а, на а, насилие от страна на граничните власти. Имаме четири смъртни а, с, случаи са били констатирани на границата жени, които са били е, блъскани и които, и които са а, е, починали поради тежките условия, при които работят. Е, как можем да понасяме подобни случаи на потъпване на човешките права на а, е, европейските граници? Говорили ли сте с испанските власти по тези въпроси? Е, не, не смятате ли, че на тази граница на Европейския съюз трябва да се създаде пункт за наблюдаване на човешките права? Става дума за живота и правата на хиляди жени. Господин Декъстър от комисията. You, Благодаря, госпожо председател. Комисията не е успяла да отговори на вашият въпрос в определените срокове и затова вие сте включили този въпрос в дневния си ред. Комисията приема много на сериозно парламентарните запитвания – и обикновено полагаме всички усилия, за да можем да изпратиме отговор в необходимите срокове и тези отговори да бъдат съдържателни. Но знаете, че тези отговори се е, предоставят не от един единствен комисар, а от целия колегиум и този отговор трябва да бъде представен в писмен вид. Е, преди изпращането на отговора се, се провеждат е, съответните консултации и проучвания. Е, и по, по принцип е, колегиума се опитва да отговори на въпросите в определените срокове. За съжаление, не можахме тук да, да бъдеме на висотата на обещанието, така че комисията би искала да се извини за това. Бих искала да ви се извина и още веднъж, защото когато комисия включи в дневният си ред даден въпрос, защото не е получила необходим отговор, обикновено комисията опитва и в много случаи успява да предостави е, отговор в писмен вид, който поне да може да бъде изчетен на съответното заседание. Но тук трябва да ви се извина още веднъж. В случая Комисията все още не е приела отговор на писменото запитване на вашата комисия, така че днес не съм в състояние да ви е, изчета отговора. Така че още веднъж двойни извинения от е, мое лично име и от името на комисията. Мога само да ви е, уверя, че е, комисията извършва проучвания относно положението на тази граница, трудовите условия е, и ще. Е, ще излезе с препоръки, след като е проучила обстойно положението на границата с селта и Мелила. При всички случаи в Испания ще се извърши е, скоро посещение, проучвателно посещение, свързано с е, шенгенското законодателство, като в това посещение ще бъдат включени и Селта и Мелила. И ще трябва и нашият отговор да, да се съобрази и с установеното по време на тази визита, така че мога само да ви уверя, че е, в най-скоро време ще бъде прият отговор, който ще ви бъде предоставен. Госпожа Албил Гузман, благодаря ви. Тази тема бе разглеждане в комисията, защото Либе не, от, не отговори на нашият въпрос, който бе под, зададен от няколко евродепутати. От, очаквахме отговора на комисията, който обаче не получихме. Коми... И днес също не получихме допълнителен отговор от Европейската комисия и това доказва липсата на уважение към евродепутатите, но и е, към целия Европейски парламент. Това е също така липса на уважение към хилядите жени, които рискуват своя живот е, на границата. А тук става дума за един случай на а, е, драстично потъмкване на човешките права. Така че аз бих искала тази точка да бъде включена колкото се може по-бързо в дневния ред на нашата комисия и да получиме в най-кратък срок отговор от Европейската комисия. Благодаря ви. Merci, Благодаря, госпожо председател. Обикновено се говори за ен, испанските енклави в Марокко поради миграцията. Днес се говори за марокански жени, които прекусяват границ, границата, носейки много тежки товари при е, недостойни условия на е, труд. По този начин се привлича вниманието върху едно явление, което малко хора познават. Аз също така ам, съжалявам и, че Европейската комисия не е отговорила в необходимите срокове. Това означава, че тя не обръща внимание на социалните проблеми. Тук не ставаше дума за едно техническо досие, а Наистина, доколкото разбирам, първото нещо, което ще се не прави, е, ще се влезат, влезе във връзка с Испания. Испания е демократична страна и ще направи необходимото, вероятно. Но смя, смятам, че та, това е тема, която може да се разгледа и в рамките на отношенията ни с Магреба, в рамките на делегацията. Аз съм член на тази делегация, така че ще включа това в дневния ред. Благодаря, господин Марселас. Благодаря, госпожо председател. Аз съм съавтор на а, въпроса. Но аз просто не мога да разбера как до сега не сме получили отговор от Европейската комисия. Мога само да кажа, че това е липса на уважение към Европейският парламент. Тук става дума за една много важна тема, така че можехме поне да получиме отговор тук в, в момента на заседанието. Мисля, че е, комисията Либе трябва да реагира и а, е, да изрази своето мнение пред Европейската комисия. И се надяваме също така, че ще, ще, ще, ще получиме е, пълно описване, описание на положението вследствие на е, вашето посещение там и също така, че в е, отговора ще се съдържат препоръките и а, това, което ще се предприеме, защото тук става дума за човешки права, трудови права, права на жените. И тук става дума също така за, за, за доста големи е, средства за търговията между Марокко и Селта и Мелила. Става дума жени, за жени, които носят стотици килограми под жаркото слънце, без, е, при, като са потъпкани всичките им чува. Става дума за жени, за хора, за човешки същества и не, и не, и не само за отношения между Селта и Марокко. Така че очаквам вашият отговор и от името на тези жени, които очакват от Европейския парламент един ясен и точен отговор. въпросът ще бъде поставен още веднъж, ако не, не получиме отговор. Господин Урбан Креспо, аз ам, подкрепям казаното от а, моите колеги Марина и Флорио. Просто не, наистина е недопустимо, че че нямаме отговор не става дума само за това, че е недопустимо, ужасно, но това е просто а, липса на уважение, липса на уважение към Европейския парламент и към тези човешки същества. Ние от момента, от който отправихме въпроса, бяха констатирани още два смъртни случая. Какво ще, как, какво ще чака, как, какво чакате? хора са починали, защото има недопустими трудови условия на граница на Европейския съюз. Как, за, защо, защо, защо не можахме да получиме е, въпрос толкова ли с, е, толкова ли са силни връзките ви с мароканските власти, че няма отговор? Лобитата ли са толкова силни, че няма отговор? търговските интереси ли са по-важни от човешките същества? Ние ние работихме с властите на Андалусия, които работят с тези жени. Тук става, става, става дума за разпределението и на а, отговорностите от една страна между Гвардия Сивил, а, испанските власти и полицейските власти в Марокко става дума за жени, които са принасяли 90 кг на гърба си. Те, е, те, те, е, те, те, те, те, тези жени е, считат ли се за, за работнички, за хора, които се трудат? Така че нека, нека, нека да бъдем откровенни и искрени. Кажете ни какви са точно причините, поради които не се получи отговор. И аз се присъединявам към а, протеста. И, и ако, ако, ако бяхме тук повече хора, мисля, че всички щехме да, да протестираме. Не, не, не само ние, испанците, в момента протестираме. Е, да, хубаво е, че представителя на, на, на, коми, на комисията се извинява, но не може въпрос, който е свързан с основни човешки права на европейска граница, да не получи отговор и то в необходимите срокове. Поради някакви процедурни въпроси. Но комисията а, абсол... система... систематично а, нарушава обещанията поети от председателя Юнкер да отговори в а, определения срок и качествено на въпросите на Европейският парламент. Парламентарният контрол е една от основните дейности на парламента. Ние сме законодатели, да, но също така наша задача е да контролираме политически е, Европейската комисия. Така че коми, комисията трябва да ни отговаря не рутинно, е, не проформа на въпросите, а по съдържание. Не, не, не, не, не може да получаваме лаконични проф, е, проформа отговори за подоб, ако подобни отговори се дават в националните парламенти, те ще бъдат веднага отхвърляни. Така че. Знам, че не вие сте виновен за това, че не сте ни отговорили на въпроса, но много ви моля, предайте нашият отговор. обясненията на комисията са абсолютно несъстоятелни и вие, вие ни давате отговор, който тук в момента и обяснение, което няма нищо общо с съдържанието на самият въпрос. По, по този начин просто искам да подчертая а, поведението на комисията и това, че тя е, не спазва поетите от председателя Юнкер ангажименти. Госпожа Гомеш на португалски. Аз съм. Ами, ако искаш. Благодаря ви. Присъединявам се към казаното от колегите от Испания, както и от останалите. Това, което казва госпожа Лопес Агилар по отношение на комисията е напълно оправдано. Всички критики са основателни. Комисията желая ли да добави нещо? Искате ли да добавите нещо? Да, госпожо председател. Отбелязваме си критиките. Както вече ви казах, не успяхме да спазим срока. Но това, което спорвам, госпожо председател, е това, че твърдите, че Европейската комисия не е проявила а, уважение към Европейския парламент. Голям брой писмени въпроси се отправят към Европейската комисия. В по-голямата част от случаите срокът се спазва. Може да обсъждаме качеството и на въпросите на парламента, и на отговорите на комисията, но не може да се твърди, че е, това е липса на уважение към Европейския парламент. Просто са ни много бавни вътрешните процедури. Няма да споделям с вас подробности, но в никакъв случай не може да се говори за непроява на уважение към Европейския парламент. Благодаря ви, колеги. Отбелязахме си казаното от вас. Ще разгледаме въпроса и на председателския съвет и ще предоставя информация на комисията в последствие. Това е за тази сутрин. Приключваме заседанието. Добър апетит. Ще се видим отново в 3 часа след обяд.